Okay, friends. И така, приятели, започваме. Втората част от заседанието на Комисията по въпросите на заедостта започваме с гласуване. Започваме с гласуването на писмото за Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. The... Гласуването е поименно. Начало на гласуването. Начало на гласуването. Край на гласуването. Ah. <laughs> Is carried by Приема се с 34 на 2 гласа. Преминаваме към въпроса за устен отговор. Въпросът е свързан с Корпуса за солидарност и е зададен от господин Хендъл. Давам ви една минута да намерите мястото си и да сложите картата в машината за гласуване. And now we'll start uh, uh, with the, the European Solidarity Court. Започваме да гласуваме във връзка с Европейския корпус за солидарност. Изменение едно. За. Против. Въздържали се. Приема се. Искате да проверим? Корпус за солидарност. Има един глас повече, отколкото е необходимо от страна на НП. Uh, by... Приема се с 23 гласа за. Изменение 2. Изменение 2 отпада, тъй като изменение 1 се приема. Изменение 3 отпада. Изменение 4, изменение 5 отпадат. Стигаме до изменение 6. За. Против. Въздържали се. Бих казала, че изменение 6 бе отхвърлено, но нека извършим проверка по електронен път. And it's uh, carried by two votes. No. Приема се с 24 на 18 гласа. Е, Искаме да премахнем изменение седмо, нашето изменение седмо. Изменение 7 се оттегля. Е, изменение 8 на зелените също се оттегля. Не. Само за да е ясна позицията. Искам да оттеглим изменение 8. Моля да го впишете в протокола. Оттегляме изменение 8. Вярно, че изменение 9 остава, но все пак 8 ще бъде оттеглен. Това означава, че остава само изменение 9. Само върху него трябва да гласуваме. Поддържате го. Гласуваме изменение 9. Начало на гласуването. Изменение 9. Кой е за? Който е за, моля да натисне зеленото копче. Край на гласуването. Отхвърля се с 39 на 3 гласа. Изменение 10. 11 отпада. Изменение 10 отпада. Значи гласуваме изменение 10 всъщност. Кой е за? Кой е против? Въздържали се бих казала, че се отхвърля. Микрофон. Изменение 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се. Бих казала, че се отхвърля. Изменение 13 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 14. Гласуваме изменение 14 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 15 за. Изменение 16 за против, въздържали се, отхвърля се. Много ясно бе, но нека промени, проверим как е минало гласуването за изменение 16. Начало на гласуването, край на гласуването. Отхвърля се с 36 гласа против 10 за. Изменение 17 отпада, изменение 18 отпада. Не. Съответства на изменение 14. Гласуваме изменение 18. Начало на гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се с 26 гласа против и 19 за. Изменение 19. Начало на гласуването. Защо гласуваме ли по електронен път? Се задава въпрос от залата. Край на гласуването, казва председателката. 42 гласа за. Изменение 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 21. Току-що го гласувахме. Извинете. Гласуваме върху проекта на устен въпрос като цяло с измененията. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 39 гласа за. Съвсем бързичко. Изменение 19. Как да се избегне а, двойственост? Мисля, че имате предвид дублиране. Предлагам на английски вместо duplicity да се напише duplication. Оставим това на лингвистите те могат да изберат подходящата дума. Следва Къде ми е списъкът? Пита председателят.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 Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се с 22 гласа за и 19 против. Компромис 2 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 13 за. Против въздържали се. Отхвърля се. Изменение 14 за. Против въздържали се. Приема се. Нека проверим гласуването по изменение 14. Начало на вота. Край на гласуването. Приема се с 26 гласа за. Компромис 3. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 7. Тоест 18 за. Против. Въздържали се.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 Начало на гласуването, край на гласуването. Приема се 27 гласа на 17. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 28 за. Против. Въздържали се. Бих казала, че се приема. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 34. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 26. За против, въздържали се, приема се. Компромис 36 за. Тоест, първа част, извинете, казва председателката за. Против, въздържали се, приема се. Втора част за. Против, въздържали се. Бих казала, че е прията тази част, но ще проверим. Начало на гласуването.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 против, въздържали се, приема се. Изменение 53 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 20 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 16 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 9 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 24 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 8 за, против, въздържали се, приема се. Ком... Изменение 71 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 72 72 изменение отпада, 73 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 74 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис 18 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 34 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 83 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 84 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 85 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 19 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 33 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 35 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 30 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 27 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 28 за. Против въздържали се. Приема се. Компромис 21 за. Против въздържали се. Приема се. Изменение 103, което е устно. За. Против въздържали се. Въздържали се. Гласувахме за. Не можах да кажа думата въздържал се. Изменение 107 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 109, първа част, за, против, въздържали се, приема се. Втора част, за, против, въздържали се, отхвърля се. Нека проверим гласуването по втората част на 109-то изменение, начало на гласуването. Край на гласуването. Да, отхвърля се. С разлика от 2 гласа. 24 против и 22 за. Изменение 110 за против въздържали се, отхвърля се. Изменение 112 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 20, 36 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 116 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 29 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 32 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 5 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 31 за, против, въздържали се, приема се. Измени 134 за 133 Поправя се председателката. Прескочих 133-то. Извинете. Кой е за 133-то изменение? Против. Въздържали се. Приема се. И сега 134-то изменение. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Проверяваме вота по 134-то изменение. Да, проверяваме електронно. Край на гласуването. Приема се с разлика от един глас. Изменение 135. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 138. За. А, искате да проверим? Как сме гласували изменение 136 ли? Не, то отпада да отпада. I can't hear. Is it 135 you want to check? Okay, we check Добре. Проверяваме вота по изменение 135. Електронно. Начало на гласуването. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Да, приема се, приема се с разлика от един глас. Повтаряме тогава. Изменение 138. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 149. За, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 151. За, Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. И накрая поименно гласуване по проекта на становище с измененията, които току-що внесохме. Начало на гласуването. Край на гласуването. Приема се с 38 гласа за, 1 против и 8 въздържали се. Благодаря на докладчика. Благодаря за работата. uh, this one. Yeah. We don't have it in colors now. Ah, you do have it in color for you. Is it the same now? Okay, great. Okay, uh, then we start with the voting on... И така, сега продължаваме с гласуване по проекто становището. Изменение 27 и 28. Заедно ги гласуваме. Кой е за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 за, против, въздържали се, прието. 300 за, против, въздържали се, прието. Компромис 1 за, против, въздържали се, прието. Изменение 1, извинявайте, компромис 2 за, против, въздържали се, прието. Amendment 37 on page 4. 37 на четвърта страница. За. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 38 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 39 за. Против. Въздържали се. Прието. Заедно гласуваме четвърто и четиресто за, против, въздържали се, отхвърлено. It was rejected. Uh, and we, uh... Отхвърлено беше. Преминаваме към 41. За, против, въздържали се, прието. Компромис 3 за, против, въздържали се, прието. Четири шесто за, против, въздържали се, отхвърлено. Шесто за, против, въздържали се, прието. Седмо и седмо за. против, Въздържали се. Отхвърлено. Нека проверим, моля. Проверяваме 7 и 47. Моля, гласувайте с е- е- електронно. The vote is closed. And it's carried by four votes. Прието е. 48 за против, въздържали се, отхвърлено. 54-то за, против, въздържали се, прието. Компромис четвърти за, против, въздържали се, прието. Осмо за, не извинявайте, казва председателката. 57 57 и 59 гласуваме заедно. За, против, въздържали се, отхвърлено. Девето и десето заедно. За, против, въздържали се, отхвърлено. 56 и 58 заедно. За, против, ли се, прието. Изменение 11 за, против, ли се, отхвърлено. 60-то. Добре, проверка на 11-то. Моля, гласувайте сега. The vote is now closed. Край на гласуването. Отхвърлено е с два гласа. 60-то. За. Против. Въздържали се. Прието. 12 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 13 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. Проверка на 13 моля. Vote is open and it is now closed and it's rejected. Отхвърлено е. Изменение 14 за, против, въздържали се, прието. Amendment 61 falls. 61 пада. 62. Проверка на 14. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е с един глас. 61. Та е от коригентума. То пада. We stand the това беше грешка в списъка. И така, 62 сега. За? Против? Въздържали се? Нека проверим, моля. Е, е, the vote is uh, open and the vote is now closed uh, and it's carried. Прието е. С 6 гласа. Компромис 5. За. Против. Въздържали се. Прието. Е. Шестдесет и трето. За. Против. Прието. 16 за и 17 заедно. За, против, въздържали се, прието е. 64 за, против, въздържали се прията. 66 за, против, въздържали се прията. 68 за, против, въздържали се и отхвърлено. 67 за, против, въздържали се отхвърлено. 69 Гласуваме 69-то за, против, въздържали се, прието е. 70-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 73-то за, против, въздържали се, отхвърлено. 71 за, против, въздържали се, отхвърлено. 72 за, против, въздържали се, отхвърлено. Сега гласуваме преамбюла. 18 за, против, въздържали се, прието е. 19 за, против, въздържали се, отхвърлено. 20 за, против, въздържали се, прието е. 21 за, против, въздържали се, отхвърлено. 22 за, против, въздържали се, отхвърлено. 23 за, против, въздържали се, прието е. 24 за, против, въздържали се, прието е. 25 за, против, въздържали се, отхвърлено. Устно изменение – от господин Жан за, против, въздържали се, прието е. Изменение 26 за, против, въздържали се, отхвърлено. И сега гласуваме цялото становище, така както е изменено. Гласувайте електронно, моля. And the vote is now closed. Край на гласуването. Прието е. Uh, Благодаря за добрата и ефективна работа на докладчика. А сега чакаме следващия списък. You, uh, digitizing European industry, uh, uh Лауристинс uh, report. нейния доклада. Е компромис С. За, против, въздържали се. За, против, въздържали се. Приема се. Компромис G. За, против, въздържали се. Компромис G. За, против, въздържали се. Приема се. Изменение 13 Изменение 29 за против, въздържали се, отхвърля се. 32 за против, въздържали се, от... приема се. Изменение 33 за против, въздържали се, отхвърля се. А, компромис L за против, въздържали се, приема се. Изменение е, компромис М за, против, въздържали се. 44 за, против, въздържали се. Бих казала отхвърля се, но нека да проверим. 44. Гласуването е отворено, затворено е вече гласуването. Приема се с 5 гласа за, в, в повече. За, против, въздържали, въздържали се, приема се. Компромис Пи за, против, въздържали се, приема се. Компромис О за, против, въздържали се, приема се. Изменение 65 за, против, въздържали се, приема се. Компромис Q за, против, въздържали се, приема се. Изменение 67 за, против, въздържали се, приема се. Компромис R за, против, въздържали се, приема се. Компром, компромис В за, против, въздържали се, приема се. Компромис У за, против, Въдържали се, приема се. 78 за, против, въздържали се. Мисля, че се приема, но нека да проверим 78. Гласуването е отворено, затворено, с 4 гласа повече се приема. 79 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромис Y за, против, въздържали се, приема се. Компромис W за, против, въздържали се, приема се. компромис Z за, против, въздържали се, приема се. Изменение 87 за, против, въздържали се, приема се. Следващото е 88 за, против, въздържали се. Нека да проверим 88. Отваряме гласуването. Край на гласуването. Отхвърля се. Компромис АА е, е, е, за, против, Приема се. Компромис И. За, против, Въздър... Приема се. Компромис Е. За, против. Приема се. Компромис Си. За, против. Приема се. 7. За, против, въздържали се, приема се. Изменение 9. За, против, срещ... въздържали се, приема се. Компромис F за, против, в... приема се. И след това поименно гласуване на проекто становището. Отваряме гласуването. Край на гласуването. Приема се с 43 гласа поздравление на докладчика. Поздравление за отличната работа! Е, ако не бързате, за тези от вас, които не бързат и остават тук, Продължаваме с точка 17. С финансови правила, приложими за общия бюджет на Европейския съюз. Ще изчакаме една минута, за да вземете местата си и за да настъпи тишина в залата. Okay, friends, uh, uh, if you uh, don't want to listen to the next point... Колеги, ако не се интересувате от следващата точка в днешния, дневния ред, финансови правила, приложими в общия бюджет на Европейския съюз, то тогава моля да напуснете, възможно най-тихо, залата. Така ще мога да дам думата на а, докладчика, господин Лаврио Мисля, че трябва да дадем възможност на докладчика да се изкаже. моля, пазете тишина. Благодаря, госпожо председател. Вече съм имал възможност да разисквам с вас този проект по време на 28 на заседанието на 28 февруари и е, той е част е, от е, общия преглед и от работата по така наречения регламент Омнибус. Ние имаме компетентност по 4 норми, 263 член, във връзка с програмата на Европейския съюз за заетостта, член 266, Европейски социален фонд, член 271 във връзка с Фонда за приспособяване към глобализацията и 273 член във връзка с е, Европейския фонд за помощ на лицата, които са в най-неблагоприятно положение. Това са четирите текста, които имат отношение към нашата компетентност. Останалите членове се отнасят до компетентността на други комисии. Комисията предлага упростяване, повече гъвкавост и по-голяма ефикасност за европейските фондове. Сегашните правила за управление са прекалено сложни и правят трудно изпълнението на проектите, както за ръководните органи, така и за бенефициерите и за европейските граждани. Е, Сметната палата иска по-широко използване, по-глобално използване на възможностите за упростяване на разходите. Това ще позволи управляващите органи да намалят коефициента на грешките и ще се разшири по този начин достъпността на европейските фондове. Това улесняване на достъпа до фондовете, по-доброто познаване на фондовете е, е голямо политическо предизвикателство, тъй като по този начин държавите членки, предприятията и гражданите ще имат по-добро мнение за фондовете. В този смисъл е проектът на становище. За член 263 във връзка с програмата на Европейския съюз за заетост и за социални иновации, измененията целят повече гъвкавост в този фонд. Предлагам кредитите, които не са използвани в година N, да могат да бъдат прехвърлени в година N плюс 1 за ЕОРЕС, за прогрес и микрофинанси и за социалното предприемачество. Трите направления в това отношение бюджетът няма да бъде подложен на строго разделение между тези три направления, а ще има само минимално е, разделение. Европейския социален фонд, член 266, измененията са насочени към упростяване на разходите, ограничаване на административното бреме, по-добро управление. Също така на 150 000 евро искам да се увеличи тавана на общественото подпомагане. Докато комисията предлага 100 милиона евро, а има и други още по-консервативни предложения, като например това за 50 000 евро. Тук е, има изключително тежки економически условия, с които трябва да се съобразим. Е, изключенията от категорията de minimis е, ще бъдат от компетентността на Европейския парламент е, по същия начин, както е при Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Мисля, че трябва да се отчита обществено-економическото положение в някои наши региони. Например, регионите, които са близки до моята дейност, а именно тези на отвъдморските територии на, на Франция. Е, по отношение на фонда за приспособяване към глобализацията, аз е, искам да се добави възможността държавите членки да правят е, искания до фонда за група предприятия от един и същи отрасъл. Също така малките и средните предприятия не следва да бъдат изключвани от програмата. Мисля, че срокът трябва да бъде 7 дена максимум след гласуването в Европейския парламент. Член 273. Е, Европейски фонд за подпомагане на лицата в най-неблагоприятни е, положения. Е, аз предлагам тук да има таван от 150 000 евро. Също така член 265 мога да комендирам. Той е от компетентност на Комисията по регионално развитие. Става дума за същината на регионалните фондове. Тук Искам да коментираме изключението де минимис. То трябва да се прилага към всички европейски инвестиционни фондове. Също така, що се отнася до разглеждането на нашата политика, има прекалено много направления, прекалено много изключения, прекалено много норми, които са несвързани с регионалното развитие. На Европейския фонд за стратегически инвестиции трябва да се даде повече гъвкавост, както при използването на средствата, така и всъщност при разпределянето им. Това ви предлагам. Искам да изслушам вас и вашите изменения с внимание. Ако не се лъжа, срокът за внасянето им е 28 март и съм сигурен, че заедно ще успеем да намерим най-добрите решения за европейските институции и фондове, в пределите на това начинание, наречено Омнибус. Благодаря ви, благодаря за това, че ме изслушахте. Е, щях да кажа, че е, в залата са само най-добрите от нас, обаче се въздържах. Благодаря много. Господин Педински има думата. Госпо... Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за неговите предложения и за доклада му. Този доклад разглежда основни въпроси, които са проблемни. И имаме опасение както за първоначалното пред, предложение, и, и искахме да предложим на докладчика някои изменения. Първо, госпожо председател, цялостното представяне на това предложение представя, пред, пред, представлява едно по-голямо упростяване – а ние от гледна точка на техническите аспекти имаме ам, разминавания. Не сме съгласни с а, някои неща. Това, беше, това предложение беше силно политизирано, е, тъй като се предлагат промени, свързани с комбиниране на фондове и а, трансфер на фондове които а, може не са толкова технически въпроси, а парекселанс са а, политически въпроси. Откъде идват и къде отиват парите? Първо, а, по член 265 във връзка с член 125. 125 се казва трансфер на средства този член този член а, трябва просто да бъде заличен. Защото тази идея за трансфер на средства е извън контекста а, а, на предложената гъвкавост и упростяване. Защото трансфер на средства от сегашните програми към други, към нови, а, доверителни фондове, ще създаде някои осложнения. Затова ние трябва да предвидим това в законодателството. Това е свързано и с член 36, който беше въведен като нов член. Той е посветен на част от структурните и инвестиционните фондове, като идеята е като средствата да бъдат прехвърлени към един или друг или няколко инструменти. Според нас това е извън обсега на а, а, това, което цели а, а, директивата, т.е. упростяване. Що се отнася до четирите а, фонда, които пряко засягат нашата комисия – Е, фонда за социална интеграция и включване. Тук тук тези предложения, които бяха направени, са абсолютно неприемливи, така че би трябвало да бъдат отхвърлени. Не, я, липсва обосновка, не можем да подкрепим такова нещо и ограничава на ролята на парламента в и ограничава ролята, която играем при Европейския а, а, социален фонд. А, предвид Все още, въпреки е, това, което изразиха заинтересованите, е, трябва да има възможности за внасене на изменения. Но трябва е, много внимателно да извършим анализ, защото трябва да се запознаем и да вземем предвид сериозни данни. По отношение на Европейския фонд за глобализацията е много спорно дали можем да се съгласим с заличаване на съществуващия механизъм в член 15 алинея 2 и а, е, дали а, е, следва тук а, е, да преминем към тристранни преговори а, с съвета и парламента. И най-сетне, голяма част от предложенията е, наистина са насочени към а, е, упростяване, обаче в член 42.3 се променя терминологията, което ни кара да се усъмняваме дали въобще е редно да променяме терминологията в новия регламент и в отрасловите регламенти, които, с които той е свързан. Госпожо председател, това са е, принципните съображения. Разбира се, готови сме да работим с докладчика. Ще внесем изменения от името на нашата група, но искам да приключа изказването си, като казвам, че генерално е неприемливо политически промени да се внасят под прикритието на технически такива. Благодаря. Uh, благодаря, господин Пирински. Госпожа Требеси, дали е тук, дали има някой, който е замества? Не я виждам. Това означава, че преминаваме към господин Селимович. Благодаря, госпожо председател. Първо, благодаря от също на докладчика за това, че представи тези изменения – мисля, че като цяло те са добри. Подкрепям а, амбицията на комисията да постигне по-голяма гъвкавост и по-упростяване на нещата. Именно така трябва да бъдат използвани тези фондове. Виждам а, споменатите проблеми а, за трансфера на фондовете но не мисля, че те са отвън обсега на предложението. Мисля, че всъщност отговарят на въпрос, някои въпроси, които и, и аз искам да спомена. А, разглеждането на функционирането на Европейския социален фонд – а, посочи някои кризи и проблеми, които са се наслагвали в последните години. Предвид миграционната и беженската криза са необходими а, мерки, свързани с а, сигурността, а, а, осигуряване на а, устойчива заетост. А, сред младите хора земеделие. В такъв смисъл мисля, че трябва да променим структурата на тези фондове. И това е възможност по-добре да ги преструктурираме така, че те да ни помогнат при справянето с кризата. Това не може да бъде лошо. На второ място, можем да се натъкнем на ситуация, когато някой а, получава определена сума средства и трябва да даде част от тези средства на някой друг, защото това е, задълж... това е задължително за изпълняването на административни задачи. А, мисля, че трябва да е, избегнем тази ситуация мисля, че веднъж направихме една среща, която посветихме на всички административни задължения, които, които трябва да се изпълнят и а, това си беше направо произведение на изкуство, когато събереш на едно място всички административни задачи и задължения. Така че аз съм за това да се опростят правилата и методите на работа, по, кой, по които работим с фондовете. След това Европейския фонд за адаптиране към, глобали... към глобализацията. Мисля, че трябва да бъдем много внимателни. Ако не се справим с този въпрос, отваряме вратата за популистите. Откакто съм тук в парламента, видях адхок използване този този фонд, опити да се използва, да той да се използва за една или друга криза, прескачане от една на друга ситуация и една или друга трагедия и когато се случи, тогава прибягваме до този фонд. мисля, че трябва по предвидливо да използваме средствата, които идват този фонд и по-добре да се справим с предизвикателствата, които проистичат от глобализацията. бихме е, поискали преразглеждане на фестовете, е, на, извинявайте, на фондовете и как те се използват в бъдеще. Благодаря ви. Пимента Лопес не присъства. Моника Вана също не присъства. FDD не присъстват. Господин Марта има думата. Мерси. Благодаря. Един популист ще отговори на скъпите ни приятели, които смятат, че като отговарят на въпросите, отговарят на популистите. Може би един ден ще разберете, че това все е ваша грешка, господин а, а, колега. А, господин докладчик, а, драги колега Лаврио. А, вярно е, че а, депутатите искат автомобили, а не тенджери. Госпожо председател, моля да председателствате това заседание като парламентарист. Е, господин Лаврио иска отговор. Той постоянно ме прекъсва. Моля да престанете. Господин Лаврио, може ли да приложите правилника? Бихте ли спрели да ми отнемате думата? Аз не ви отнемам думата, а се обръщам към председателката, а вие се обръщате към депутатите и прочие. Бихте ли помолили господин Мартен да се спре на доклада, а не както на миналото заседание, точно е, по отношение на вас постъпи той, господин, е, госпожо председател. Е, припомням правилника, господинът ми отнема думата. Вие не сте поискали думата, господине, а сте ми я взели. Марта. Oui? Господин Доминик Мартан. Ако един депутат използва думата популист. Всеки от нас трябва да прецени, аз популист ли съм или не. Обаче вие се ядосвате. Не, вижте, стига толкова, госпожо председател. Вие всеки път сте пристрастна. Вие всеки път сте пристрастна. Но но, мадам, може... Не, госпожо, аз бих ви помолил да напуснете залата. Той ме нарича популист, аз а, му отговарям. А, той ми взема думата, аз реагирам. Престанете да ме прекъсвате системно. I think that we have two choices. Мисля, че имаме две възможности. Да продължим заседанието, както си му е редът, или вие да напуснете залата, ако не можете да се съобразите с това. Моля, този господин ми взе думата. Той ми взе думата. И той е зас... това е заснето. Заснето е, госпожо председател. Той ми взе думата. Не можете да вземате думата от него. А той има ли право да ми взема думата? А той има ли право да ми взема думата? Той казва, че не ми е взел думата. Моля ви да напуснете. Не, вие всеки път се държите пристрастно, госпожо председател. Няма да изляза. Той ми взе думата. Той ме прекъсна. Е, е, фи... Всичко се филмира. Моля да ме изкарате от тук с силите на реда. Hey. Господин докладчик, моля, имате думата. Госпожо председател, и използвайте толкова време, колкото ви е необходимо. Не, не мога да е, отнема много време. Искам да отговоря на бележката на господин Пирински. Е, мисля, че ще му предам своето мнение лично, защото той трябваше да излезе. Е, вижте във връзка с нашия инцидент. Аз просто си позволих да отбележа пред господин Мартен, който идеално знае как се произнася моето име. Той каза, че няма проблеми с превода, че той не се е объркал в личността ми не е необходимо да ми усъкътява името. Аз се казвам господин Лаврио. Е, това не е атака или агресия спрямо него. Съжалявам, че трябва да му напомням това. Е, щеше да ми е много интересно да изслушам е, бележките по същество, които господин Мартен не има. Това ще е много интересно и за всички присъстващи тук. Да видим дали сме съгласни или не съгласни с тези бележки и след това да продължим задълбочения анализ на този текст. е, нали, има е, някои е, неща, които може би са още по-интересни е, в пленарна зала. Там също се заснема всичко, което става, а пък има и повече зрители. Аз съм а, на разположение. Ако господин Мартен иска да ме види, за да говорим за досието по същество и за предложенията, несъмнено конструктивни, които той иска да направи, а, готов съм а, да го изслушам. Явно е, че не сме в една група, но независимо от това, ако той иска, можем да продължим да работим заедно. Оставам на негово разположение, така както съм на разположение на всички други колеги парламентаристи. Uh, Ще дам думата на комисията. Госпожа Грисар, заповядайте. Госпожо председател, стига толкова за да може всички да се ползват от превода. Когато един колега отбелязва съгласие или несъгласие с това, което казвам, а то не е ни най-малко агресивно, а, а, нали, а, ще чуете превода на този а, френски, който беше използван. Ето ги другарите, ето ги и тарикатите. А, Всички ще а, е, смятат, че аз провокирам, а, но това не е вярно. Няма да дискутираме, стига толкова. Can we give the floor to the Commission? Uh, we want to listen to uh, the comments from her. Така давам думата на комисията. Комисията си е, отбеляза коментарите и очаква измененията с нетърпение. Благодаря ви. Юта Штайнрук. Госпожа Штайнрук. За тези, които не бяха миналия мандат тук, аз бях докладчица по програмата ЕЗИ. И аз е, мисля, че тук не става дума за по-голяма ефективност, става дума за това комисията да промени нещата, които ние искахме да променим в програмата EASY, неща, които не са удобни за програмата, за комисията. И иска да ги направи тези промени сега през задната вратичка в този текст. за програмите Прогрес, където ставаше дума за социално включване, за трудови условия, за микрофинансиране, за микрокредити, е, специално за социални предприятия, за мобилността, за граничните партньорства. Ние искахме по-високи тавани за тези програми и инициативи. А сега комисията чрез това предложение иска да се върне към първоначалното си предложение. Предложението, което всъщност парламентът промени в тристранните срещи. Аз не смятам, че, политич... че е правилно политически решения на този парламент в последствие чрез комисията да бъдат променени. Имаме граничните партньорства, колежката Сандер е, работи по тази тема. И ние заложихме на бъдещите перспективи, които трябваха да имат бъдеще. Погледнете какво предлагаме в програмата EASY. Това, което иска да подстигне комисията е политическа промяна на нашите решения. Това е окастрене на нашите решения. Тук не става дума за интеграция на хора от трети страни. Там, където трябва да сме по-гъвкави, това са други програми. Нека колегите внимателно видят какво всъщност иска комисията. Тя иска да промени политическите решения на парламента и да се върне към първоначалното си предложение. Така се застрашават трансграничните партньорства. Uh, mis... Добре. Благодаря. Господин Актерле. Non, je pense qu'on va se rencontrer pour voir comment on peut essayer. Да, вижте. Е, надявам се, че ще успеем е, да подобрим крайния вариант на текста, като постигнем съгласие между различните политически групи за основните направления на проекта. Благодаря. 28 март е, на обяд е срока за внасене на изменение. Приемане в нашата комисия 2-3 май гласуване в водещата комисия 11 е май и гласуване на пленарното заседание през октомври 2017, т.е. след лятната вакансия. И сега предстои да се присъединим към колегите от Комисията по правни въпроси в зала 4B001. Това ще бъде съвместно заседание на комисията Юри и комисията по въпросите на заетостта. Темата е статут за социални и основани на солидарността предприятия. началото на съвместното ни заседание е в 5 часа. Препоръчвам ви да Отидете на време. Има членове от нашата комисия, които ще се изказват. Утре сутринта започваме също с е, заседание в зала различна от нашата, като започваме всъщност е, с е, съвместно заседание. с Комисията по култура във връзка с уменията. Ще бъде разискването. Така. Thank you.